Good afternoon, um, everybody. Welcome uh, to our... Добър ден. Добре дошли на следобойното ви заседание. Преди да започнем, ще ви помоля да си сложите слушалките, защото преводачите ще ви направят едно съобщение. Преводачите държа да ви уведомят, че вече трета седмица продължава трудовия спор за новите работни условия, наложени едностранно. Независимо от множеството отстъпки, направени от наша страна, ръководството не е направи никакъв опит да влезе във връзка с нас, за да се разреши конфликта. По тази причина, със съжаление ви уведомяваме, че няма да предоставяме допълнително време за превод на заседанието и устният превод днес ще приключи точно в 17 часа. Благодаря. Okay, so as I said this morning, I hope... Както казах тази сутрин, да пожелаем на преводачите да намерят едно добро решение за всички. Значи можем да започнем с изслушването по един много важен въпрос, важен за нашата комисия, а именно нелоялни търговски практики в междуфирмените отношения в онлайн търговията и решаване на проблеми, свързани с това. Бих искала да приветствам с добре дошли панелистите и тези, които ни слушат по интернет, тъй като се предава заседанието. Както казах, темата е важна за нашата комисия. Тук става дума и за фирми, но и за потребители, и тъй като ние именно сме комисия за вътрешния пазар и защита на потребителя. Има много интереси засегнати е, от двете страни на е, от двете страни, е, така че е важно да намерим добри решения. Проблемите, пред които сме изправени, предизвикателствата в това отношение – е, в отношенията на бизнес е, платформите. Накратко ще ви представя нашите панелисти. господин Вернер Штенг, е, Той беше и сутринта тук, който е шеф на е, отдел е, за електронна търговия и платформи към е, Генерална дирекция Connect, господин Дейвид Прайс, директор по правни въпроси за, на Search, Google, господин Лаури Кари, представител на eBay, господин Лох Биля, представител на Booking.com, господин Дебаран, който представлява Хотрек и накрая, но не най-маловажно, госпожа Бермехо, представителка на Испанската асоциация на начинаещи микропредприятия. Добре дошли на всички. Ще ви дам възможност един по един да направите своите презентации в максимум 5 минути. Така че първо, е, господин Штенк, е, заповядайте, вие сте пръв. Благодаря много. Добър ден на всички. Благодаря за организирането на това на тази срещна. Много навремене. Пет минути е доста сложно, но ще сега е, отправната точка беха не лоялните търговски практики, но и платформите, е, които са важни за економиката, за потребителите, за фирмите и за е, единния пазар. Защото много от трансграничната търговия която се осъществява в рамките на цифровия единен пазар днес, не би могла да се осъществи без цифровите пазари. Ако погледнем оценка на въздействието за това предложение, всичко започва от анализа на економиката на тази онлайн екосистема. Ясно е, че онлайн платформите са основно е, средство за достъп до е, пазара. Те имат, е, се ползват от е, ефекта на мрежата, е, предимуществата на, на, на, на движение на данни, всичко това. Е, е, води до зависимост на малките предприятия. Е, те са милиони в различни области. Е, тези фирми все повече зависят от тези платформи, за да достигнат до своите клиенти. Това се отразява на тяхните възможности и конкурентните им възможности по отношение на по-големите фирми. Проблемите на които се натъкваме и които е, анализираме в нашата оценка на въздействието, са е, известни практики, които могат е, са вредоносни за фирмите, които се налагат едностранно и често се променят без предизвестие. Това е за заличаване на закриване на сметки относно е, достъп до данни или пък дискриминаторни практики, е, е, нарушение на клаузи за много е, за благоприятствени е, нации и така нататък. Е, такива проблеми е, когато такива проблеми е, бъдат е, е, открити, малките фирми трудно намират начин да се справят с тях, но проблемите съществуват и ако бъдат решени по различен начин от различни държави членки, това пък би довело до фрагментация на единния пазар. Много фирми са засегнати от това, според наши проучвания. 4-5 от 10 са се сблъскали с подобни вредоносни практики. И ако говорим за поне 1 милион фирми, е, това означава стотици хиляди е, фирми, които, е, за които положението може да се подобри. И това е целта на предложението. Не да се промени цялата економика на платформи като такава, но всички тези фирми, които ползват платформите, да го правят без е, търкания, да могат да си вършат спокойно основната е, бизнес, съответната производство на продукти или предлагане на услуги т.е. цялата тази екосистема да е, работи по-добре, отколкото днес. Така че е, разпоредбите в проекто регламента именно отразяват проблемите, които маркирах току-що. И е, наистина трябва да има ясно дефинирани условия и ако те се променят поне 15 дни преди това би трябвало да бъдат уведомени потребителите, ако някой бъде е, свален от е, дадена платформа трябва да се предостави съответната навременна информация, за да успори такова решение евентуално. Когато говорим за прозрачност, става дума за прозрачност при, в третирането, прозрачност при ползване и достъп до данни. И разбира се, става дума за три нива на е, решаване на спорове, вътрешни жалби е, и е, посредничество, меди, медиация. Сега няколко думи за приложното поле на регламента. Тъй като става дума за онлайн услуги, е, те се засягат информационното общество и е, доколко то се използва като посредник между фирмите и потребителите. Това е, нещата опира до договорни отношения. Споменах по-рано условията на, на договорите. Става дума за транзакции, за сделки, така че не става дума само за платформи, където е, човек, е, клиента купува, е, си ангажира хотел или купува книги онлайн, тези посреднически услуги трябва да запознаят клиента първо с съответната фирма, след което да посредничат между него и фирмата, за да сключи договор от географска гледна точка става дума за европейски фирми, които продават на европейски потребители, е, без значение дали е установена платформа или не. Тези изделки трябва и посредничеството функционират в рамките на Европа. И накрая ние създаваме обсерватория, която да придружи това предложение. Целта е да се проследят да се проследи тази економика на платформи, която се осъществява чрез платформи и разбира се да се види до каква степен се спазват задълженията за прозрачност ние всички, които вземем решенията в е, Европа, всички, които вземем решения, да разбираме по-добре каква, какви са функциите на, на платформите и как е, политика, отнасяща до тях, може да се отрази на цялостната економика. Пет минути мисля, че се вместих. Ако имате въпроси, на ваше разположение съм. Председателката, благодаря. Вторият ни панелист е господин Прайс от Google. Благодаря. Аз съм съветник по продуктите в търсачката като част от инженерния екип. Основно експертните ми познания са по търсачката на Google. Казвам това, за да имате предвид каква е отправната точка на моята позиция и съответно въпросите към нас. Мисля, че би трябвало в начало да започнем с е, едно техническо встъпление как работи търсачката Google. Um, търсачката Google, както и всяка друга търсачка, минава през три етапа опипваме мрежата, съставяме индекс и след това представяме резултатите според търсенето. Първата стъпка опипването на мрежата е силно автоматизиран процес, в който ние се опитваме да видим какво е на лице в мрежата. Отиваме в познатите ни вече сайтове, оттам в тях връзките към други, е, през е, тях връзките към следващите и така. Безкрай, защото 130 трилиона са обособените сайтове или страници в интернет, е, които опипваме с това, както го наричаме с нетехническия термин, термин пълзене по мрежата – в много големи мащаби правим това, което вие правите, когато търсите нещо определено, търсите, търсите информация не в сайт, който ви е предварително известен, а търсите по списък. В много по-големи мащаби ние правим същото. Втората стъпка е следната събираме събрана, а, информацията, до която сме достигнали по този начин, пакетираме я с този индекс, с който можем да представим бързо резултати а, от порядъка на няколко стотин милисекунди, не повече. Но а, не можете да си представите колко много труд е вложен в подготвителната работа. И най-сетне, това, което е важно тук, представянето на класирани резултати на потребителите. Потребителите много често а, ползват търсачката с търсения. В 15% от случаите те са за нещо непознато и много бързо ние представяме класираните резултати чрез поредица от сигнали, които ползваме, за да класираме резултатите в определен взаимно свързан ред. Технически е много сложен този процес. Стотици хиляди са експерименталните стъпки в подготвителния етап и всяка стъпка се проверява, минава през повторни тествания и то в много малка е, част, минимален отрязък от е, трафика, за да сме сигурни, че това, което предлагаме на потребителите, ще им помогне е, да стигнат до действително полезната за тях информация. Кратко описание сега за е, прилагането на регламента спрямо търсачката Google. В регламента има изискване за прозрачност на процеса на класиране. Съгласни сме, че прозрачността е първостепенна задача за всички нас. И когато обясняваме нашата дейност, не бива да забравяме, че тя е търсене в мрежата. И а, приемаме а, интереса на всеки, а, който се интересува от а, нашия процес. А, гледаме положително на него. Можете да ползвате а, сайта, който имаме, на който съвсем разбираемо сме обяснили на достъпен език какво правим когато потребителите ползват нашата търсачка за намиране на определена полезна за тях информация. Сега няколко думи за регламента и прилагането му към Google. Основният въпрос е процесът на колективна защита на правата на потребителите – в а, е, а, е, такива случаи съдебен орган проверява дали съответната търсачка спазва изискванията за прозрачност. Загрижеността ни е в една двояка. От една страна е, е в пряка връзка с идентичността на организациите, които могат да предприемат такива действия и какъв е техния интерес – и е, имаме така едно основно притеснение заради предизвикателството да прилагаме принципите на едно сравнително ново законодателство. Защо е така? Стъпките за прозрачност ние вече сме предприели и сме стигнали доста напред, за да постигнем целите е, за гарантиране на прозрачност. И вече съдът ще преценява дали сме е, правили необходимото. Това е основната ни загриженост. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Следващия оратор е господин Лаурин Кари. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, че поканихте тук и eBay да обсъдиме този толкова важни въпроси. То точно когато се играе Манче, Япония, Колумбия, не някой по-интересен. Ще използвам 5-10 минути, за да говоря по три теми. Първо, платформите са основен инструмент който отвори международната търговия за малкия бизнес. eBay, например, е пример за посредническа услуга. Ние започнахме през 1995 година, когато търговията по интернет току-що се зараждаше. И идеята на нашия създател е действително да създаде една открита платформа за търговия на международно ниво. Когато започна работата на платформата, е, въпросът беше кои имат достатъчно открит достъп, кой бизнес има достъп е, до подобна търговия. Платформата беше отворена за малки и средни предприятия и за потребители. Е, после се отвори за големи компании, т.е. всеки да може да участва. В следващите години се обърнахме е, повече от е, пазар от е, потребител към бизнес в пазар бизнес към бизнес взаимоотношения. Нашата платформа се използва в момента от малкия бизнес да постигне излъз на световно ниво. Това означава, че е, бизнес модела на платформата се промени. Начина да участваш в електронна търговия преди време беше да си доставчик е, на по-голяма компания, докато в момента можеш да го правиш независимо ти сам eBay е платформа, която получава доходите си от е, такси за транзакциите. Тоест ние считаме, че сме така доброжелателно настроени към малкия бизнес. Осигуряваме технология е, за връзка между купувачи и продавачи и се стараем да го правим възможно най-безпрепятствено. Тъй като бизнес модела ни се базира на такси от транзакции, ние е, работиме за това да даваме възможност на малкия бизнес да се възползва от предимствата на електронната търговия. Що се отнася до е, регулацията за условията за търговия на онлайн или достъп до, достъп до информация или социални връзки, е, в последно време се появиха много различни платформи, които дават възможност за подобни взаимоотношения. Малкия бизнес а, а, се сблъсква с известни проблеми. Примерно тези, които ползват а, нашите платформи, когато се обръщат към потребители а, е, към, на други платформи, те а, се стараят да спазват съответните правила за участие. Това се включват и договорни задължения. Примерно, може да има ограничаване на е, търговци на дребно е, до определени платформи поради определени условия. Така че е, регулативната рамка за тези платформи би следвало да отчита възможността е, да се, необходимостта да се дава възможност всеки да има достъп до тези платформи. Третата е, ми коментар е, че тези платформи са много различни. Има платформи за обмяна на услуги, за обмяна на стоки, някои, които са конкурентно насочени, други не, някои, които обслужват по-малкия бизнес, други, които обслужват по-едрия бизнес. И ако трябва да обсъждаме регулаторната рамка отново, трябва да се дава е, ясна сметка за различието на степента на трудностите пред различния тип бизнес. И за да може да има една успешна регулаторна среда, трябва да има възможност е, малките и средни предприятия да участват в тази среда и да се конкурират с големите. Платформите също така трябва да могат ефективно да управляват своята дейност и да балансират е, интересите на потребителите и на е, бизнеса. Примерно, ако има стоки, които са забранени и съответно как се е, регулира тяхната продажба онлайн, би следвало да има възможност да се отчита е, законодателството и ако смени, има смени в това законодателство, платформите трябва да имат възможност да могат да реагират. Тоест е необходимо известно ниво на гъвкавост. Разбира се, съчетана с спазване на основните принципи. Благодаря. Следващият ни гост е, е господин Лох Билер е, от booking.com. Добър ден. Аз имам диапозитиви. Или, дали ще може да ги видим? Благодаря ви, че ме поканихте. Аз представлявам Booking.com, но съм член на борда на европейските Европейската асоциация за технология, свързана с пътуванията и резервациите. Booking е европейска компания, основана в Амстердам 96-та от самото начало задачата ни беше да използваме интернет и технологията, за да да обединим, да отведем пътуващите към настаняването, да свържем тези две, два аспекта. Разбира се, е, започва всичко с сканиране на е, фотографии, на личността на хотели, на снимки, е, на личността на хотели се показваше всяка сутрин. Оттам тръгнахме. Междувременно се разраснахме в всички тези години. Няма да изброявам всички числа, но имаме над 200 служби, бюра в целия свят и предимно повечето са наши бизнес партньори, е, обслужваме бизнес партньори. Пазара все още е доста фрагментиран и доста сложен. Е, това е наистина един, една така кратка снимка на състоянието на нещата. От малки е, къщи частни е, на настаняване до крупни хотели. Имаме е, пътни агенции, booking.com е, действа чрез всички тях. Около 25% са всичките резервации. Нещата са различни от пазарна, е, в различните пазари, но основните фактори, които разграничават е, е, отделните елементи от тази сложна картина е, че ако имаш една, едно, един начин на настаняване, имаш пряко или е, посредствено дистрибуция и разбира се, в, има различни начини да се ползват тези платформи. Как работим на практика? Чрез услугите си ние създаваме добавена стойност за потребителите, възможност за избор, прозрачност, е, лесно е, е, за резервиране е, начин и разбира се за нашите бизнес партньори също. Е, след това е, имаме интерес да подвърж, поддържаме добри отношения, отношения с двете страни, не из, избираме едните или другите как изглеждат отношенията в момента с фирмите. Обикновено Booking.com действа като агенция. Ние не купуваме и не продаваме стаи, но предлагаме платформа, която отго... събира, обединява търсенето и предлагането. Имаме канал на дистрибуция, който носи нулев риск и това е доста е, убедителен е, е, на възможност и дава възможност на малките фирми да оцеляват в конкурентна среда. Обикновено клиентите ни казват какви стаи, какъв брой стаи разполагат, категории, цени, политика на анулиране няма такса за регистрация, няма някакви изключителни условия при резерви, резервацията на стаи. Ползите за бизнес партньори ние, че ние показваме, че няма риск да се инвестира в маркетинг онлайн, лайн, превод на 43 езика в обслужване на клиентите. Предлагаме например, е, bed and breakfast, е, е, което също условията и възможностите са видими за всички интересуващи се. Целта ни е да помогнем нашите бизнес партньори да увеличат заетостта на своите, на хотелите и местата за настаняване, които предлагат. Тази година бяхме домакин на 3500 е, събития, мероприятия в цял свят е, с всичките наши е, партньори. Всичко това им дава възможност да увеличат печалбата си, постъпленията си чрез резервация чрез booking.com прозрачността, всеки, който жели, пожелая да се регистрира, може да го направи пълна прозрачност. Например, в Амстердам, ако независимо къде комисионна за Амстердам е на 15%, при подреждане по важност, при ранкиране на офертите има различни методология. Това подреждане да бъде автоматизирано, насочено към личен интерес – Разбира се, е, има възможност и да деактивираш други е, начини на подреждане, ако искаш да подреждането на офертите да е по цена или по градове, можеш да избираш да деактивираш е, едното, да активираш това, което те интересува смятаме, че ние се съобразяваме с изисканията на предлагащия дадена услуга, като предлагаме, представяме всички параметри на услугата. Когато говорим за споделяне на данни, нашите партньори използват е, активно екстранет и по този начин имат е, достъп до анализ на данните, защото суровите данни не винаги помагат. Много по-полезно е, ако се предложи анализ. Е, тук имам предвид отзиви на гости на хотелите. И накрая, ние сме в началото на тази дискусия, но смятаме, че е необходимо да се внесат допълнително разяснение в някои от определенията в предложенията, защото при ясните определения ще ни се улесни е, спазване, ще се улесни, чрез ясни определения ще се улесни спазването е, на условията в е, бъдеще. Член е, 9, например, за жалбите и рекламациите. Все още не ни е ясно как е, се осъществява тази на практика. При 6 милиона места за настаняване е, все още има неяснота за това как да се реагира при жалби и е, оплаквания. Изискванията за прозрачност трябва да се отнасят до всички конкуренти на пазара. Няма да давам примери с е, междуфирмените е, е, аспекти или отношенията между бизнес и клиент, но член 8 Например, когато говорим за междуфирмени отношения, мисля, че той ще е достатъчно като текст за взаимоотношенията ни с бизнес партньорите. Последното, което искам да кажа е да не се навлизаме в периметъра на други, в други области, да не е, да спазваме клаузите за паритет. Е, те е, така са разгледани в големи подробности и предложението на комисията казва всичко тук. Една бродбен широколентов достъп ще бъде непропорционална подход и има опасност да отворим котията на Пандора с това. Друго е важно е усилието ни да спрем негативни практики, като избягваме риска от свръхрегламентиране. Благодаря. Благодаря. Следващият ни оратор е господин Дебаран от Хоттрек. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, представители на комисията, госпожи и господа, преди всичко искам да ви благодаря за поканата. Мисля, че е напълно разбираемо да разминаваме позицията си е, с тази на платформите. За нас е чест да представляваме 200 000 хотела, близо 1 милион е, ресторанти от които 90% са микропредприятия, създаващи 11 милиона работни места в Европейския съюз. Регламентът е първата стъпка на верен път за защита на малките и микропредприятията от гигантите в мрежата. Усилията на нашата организация Хотрек и нейните членове са в една посока, която искам да а, очертая. Нямам слайдове, но а, искам да кажа какво трябва да се избегне в бъдеще. А, 40 пъти беше потърсена резервация в последните 24 часа за едно настаняване, което е голям натиск на, на сайта с един много прост механизъм за правна защита, това може да се избегне. Крайно време е платформите, които са нашите партньори, да бъдат лоялни конкуренти и е, партньори на предприятията и на клиентите. Благодарение на регламента ще се въведе повече прозрачност, повече яснота и ви моля да направите и следващата стъпка по условията, които продължават да бъдат силно небалансирани. Едно наше проучване показва, че преобладават две платформи които предлагат 100 обекта, а единият от тях контролира две трети от резервацията. 50% от анкетираните казват, че те трябва да пред приемат условия, които те е, не биха приели доброволно. 70% от споровете с е, туроператорите не могат е, да стигнат до справедлив механизъм за правна защита, а, меха... а новия регламент предлага именно това. Малките и микропредприятията са по-добре защитени от този регламент, защото в момента те не могат да съществуват без големите платформи. Изисква се изричното им съгласие. Потенциалният риск е в ограничаването на малките и микропредприятия, те не могат да отстояват правата си, а положението в тази връзка трябва да се промени. Хотрек има три предложения за регламента. Първо, контрол от бизнес потребителя върху собствената му марка. Принципът на свободата трябва да е тук. Хотелиерите, които всъщност са бизнес ползвателите трябва да имат пълен контрол върху своите права на интелектуална собственост. Марките им не бива да бъдат използвани без изрично съгласие на собственика. Това трябва да се прилага и към платформите, свързаните с тях програми. Хотелиерите трябва да имат възможност за доброволно излизане от платформите или свързаните с тях сайтове. На второ място достъпът до данни за гостите бизнес, ползвателите трябва да имат контрол върху данните, които се качват в платформата. И когато се извърши резервацията, контролът трябва да бъде не от платформата. По-доброто обслужване трябва съвсем ясно да бъде посочено като цел на регламента. И на трето място, бизнес ползвателят трябва да може да контролира своята мрежа на разпространение. Защото има различни условия като нелоялна практика. Забранено е да се публикува на собствения сайт на бизнес ползвателите и това ограничаване на конкуренцията, недопускане на нови бизнес модели. В заключение, обективното описание на всички видове санкции за бизнес ползвателите, не само а, временно спиране или прекратяване, трябва а, да бъде представен по друг начин. Госпожо председател, госпожи и господа, хотелиерския бизнес беше първият, който се обърна към новите технологии. Цифрово е нашето бъдеще на европейската економика и там задължително трябва да има прозрачност. За това ще работим с всички, така че стотиците хиляди малки и микропредприятия, които все повече зависят от онлайн платформите, да могат да работят. Да не забравяме, че малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика. Благодаря. Благодаря и последния ни оратор е госпожа Кармен Бермехо, Испанската асоциация на новосъздадените и микропредприятията. Заповядайте. Thanks. Right. Thank you very much. Uh, thank you for inviting us to... Благодаря. Благодаря за поканата да присъстваме тук. Много ни е интересно да наблюдаваме как се създава законодателство. Първото, което искам да коментирам в е, политически контекст, са е, предизвикателствата на случващото се в Европа. Приветстваме идеята за единен цифров пазар. Новите регламенти, които се създават в Европа, имат добри намерения и ние ги приветстваме. Добре е да има една регулаторна рамка в Европа. Но същевременно тези е, регулации ни идват малко в повече. За авторски права, сега за, за интернет платформи, започва да става невъзможно да се следят всички дискусии, които се провеждат в Брюксел и малките и новосъздаващите се предприятия нямат ресурси да следят случващото се. Ние нямаме средствата на големите платформи. Нямаме е, възможностите и на големите асоциации и съответно нямаме възможност да, очакваме, да участваме в е, дискусиите. Във всички случаи е, може да се появят и неочаквани последици, когато ние не сме участник в тези дискусии, е, защото когато се отчитат само съображенията на големите компании, се пропускат някои аспекти, свързани с малките. Много трудно е, имайки предвид обема на новото законодателство, което се случва прекалено бързо. Освен това, за новосъздаващите се компании е необходимо да има стабилна законова рамка и ясни и правила, за да може да се работи главно в посока иновации. Но съществува доста голяма правна несигурност. Разговаряхме с няколко новосъздадени компании в различни браншове и едно от нещата, които всички казаха, че те нямат възможност да се да спазват законодателството, защото разходите за това биха означавали те да не могат да оцелеят. Тоест, дори и да съществува конкретно законодателство, не е възможно да се изпълняват всички новопоявяващи се изисквания, непрекъснато се променят правилата и нещата стават все по-трудни. Така че дори да имаме възможност да е, се съобразим, да прегледаме какво се случва с законодателството, това е постижимо, но да се променя то непрекъснато вече става твърде сложно. Сега предлагания е, регламент, според нас, е, приложното поле е твърде широко. За нас е, да речеме, да, ние сме защитената е, среда, но и ние трябва да, се, да спазваме съответните изисквания и според нас не може е, подхода към всички да е еднакъв, защото съотношението на силите е напълно различно на пазара. Разработващите при, а, апове, приложения, е добре да бъдат защитени, ако, да речеме, тяхния продукт е, отпадне от е, платформата, където се е, продава, защото ако той отпадне, това ще е проблем. Но на пазара, на цифровия пазар, ако има платформи, които, да речем, осигуряват връзка между е, заболекар е, и неговите пациенти или ветеринар и съответните клиенти, е, за тях е важно да имат повече достъп до потенциални клиенти. И трябва да има баланс в взаимоотношенията между бизнес, е, предоставящите от тези бизнес услуги и платформата. Ако е една голяма платформа, която има монопол, е, взаимоотношенията са различни от това да има много по-малки различни платформи, които предоставят същата услуга. По отношение на прозрачността. Много е важно да има гъвкавост. В това пазарно пространство има много бизнес потребители, които примерно наемат фалшиви оценители, които да повдигат реномете ми и съответно класирането им. А пък колкото по-високо е класирането, толкова по-бързо е, ще излиза в търсенето съответната е, съответния бизнес. Ако е, той е оценен на базата на недобросъвестни оценители, това не е добре нито за потребителите, нито за бизнеса, който се е базирал на недобросъвестни практики. Така че трябва да има гъвкавост, трябва да се направи така, че изискванията за прозрачност да не ни налагат прекалено много бреме. И накрая, съвсем конкретно, не разбираме член 7. За нас той е много объркващ, особено 7.2b. Не разбираме какво се предполага. Ние Примерно, ако аз разработвам софтуерен продукт, какво трябва да кажа на платформата, какви данни събираме от потребителите или какво. Не сме, и я... не сме наясно с изискванията там. Боя се, че прехвърлих времето си. Благодаря ви. Председателката, благодаря, че споделихте вашите виждания с нас. Сега давам думата на нашите депутати Кристал Шелдермосе, която е докладчик от файла е, в Европейския парламент. Благодаря. Благодаря ви за интересните презентации. Ще започна с следното. Аз е, приветствам това предложение на комисията. Хубаво е, че излиза с законодателно предложение и очаквам да работим по него. Може би ще го модифицираме, ще го по... оправим, но да видим какво ще излезе накрая. Аз още не съм решила какви предложения да внеса за изменения. Ще ви слушам ви внимателно, за да се опитам да вникна в това къде са проблемите, какво можем да направим, кое функционира добре, кое не. Имам няколко въпроса, ако разрешите. Първо, до господин Прайс от Google. Казахте, че не сте особено удовлетворен от е, предвидените е, мерки за колективна е, решаване на колективни спорове. Какво имате предвид е, в е, щатите? Как стоят нещата това отношение? Може ли да се получим от тяхната практика, за да подобрим е, предложението? За въпрос към eBay. Много ми беше интересно това, което казахте. Аз следа вашите промени между, в отношенията между фирмите, между потребители е, в годините и се питам, работите ли по посока производство на някои от стоките в бъдеще? Очакваме ли, можем ли да очакваме подобна промяна? И ако решите да го направите, как ще се отрази това върху клиентите и фирмите, които качват и предлагат на вашите сайт стоки? И сега въпрос към booking.com. Убеден съм, че почти всички в тази зала са ползвали услугите ви. Моят 15 годишен син онзи ден ме попита нещо, не във връзка с законодателството, но той каза, мамо, вярно ли е, че докато седя тук, и търся хотел, е, толкова много хора гледат същата обява за същия хотел. Казах му, че не зная, но е добре че имаш критично отношение по въпроса, защото може би не е точно така. И тъй като засегнахте от Хотрек въпроса, да ви попитам как функционира това на практика. Казахте, че имате много добри отношения с клиентите, с фирми, както от потребители, така и от цена на, на бизнеса. Сега говорим за тях. Смятате ли, че хотели, частни форми на настаняване ще останат при вас, ако има конкуренция или всъщност вие сте монополисти и ако те искат да продават стаите си, трябва да минат през вас. и ако се породи спор е, между някои от вашите клиенти, да кажем хотел, не потребител, какво правите в случай? Как е, постъпвате? Ще ги... Ще... Е, в класирането ще ги поставите на по-низко място ли поради това, че не спазват правилата или ще как... Какво правите в подобен случай? към Испанската асоциация. Много добре разбирам вашите притеснения. Е сигурно много трудно може човек да следи всичко, което се случва в Брюксел. Но мое съвет е да се свържете с испанския колега от е, Европейския парламент. Предполагам, че с тях е лесно да се установи връзки и може би те ще ви помогнат. Това, което ние се опитваме тук, надявам се, че е, можем да го направим, да създаваме законодателство, което улеснява живота за начин, на наещи и малки фирми, така че да нямат е, опасения от е, нелоялна конкуренция от страна на крупните играчи на пазара. Обедена съм, че този акт, това законодателство ще ни помогне да се надяваме в това отношение и към всички е, вече като коментар или към тези, които не са правили презентации, Аз не успях да се срещна и разговарям с всички вас, но не се притеснявайте, пращайте коментари, идеи, предложения, конкретни предложения за това как да подобрим това законодателно предложение. Не обещавам да изчета абсолютно всичко, но ще се постарая Трябва да кажа, че може би съм пристрастна. В случай ще така взема страната на дребния бизнес и може би това ще ми е, ще ми е трудно да работя с големите играчи. Платформите са е, мощни, разбира се, но ще търся баланс. Надявам се да чуя убедителни и добри отговори от вас. Благодаря. Сега Марко Зулов. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на гостите ни. По тази тема е доста трудно да се изправи. Особено като си помислим за ползвателя а, а, и погледнем а, на вас с очите на потребителя. Има а, монополи. Монополизирането е на най-висока степен в този а, е, сектор. И това означава и по-висок риск от отклоняване а, е, от а, е, нормите, а, които на теория са неделими, но на практика е много трудно да се е, намерят е, решения, е, които да бъдат прилагани еднакво и към големите, и към малките. На малките наистина трябва да имат здрав гръб, за да могат да оцелеят в тази среда. И за това много добре разбирам трудностите, страховете, с които живеете. И затова е, е важно да се чуят и е, вашите гледни точки, за да видим как ще се доближим до тях, е, за да гарантираме прозрачност, знаем, че контрола на информацията е най-важен. Който контролира информацията, той държи ножа и хляба в ръцете си. Необходимо е да се предлага по-голям избор на потребителя, а това е когато а, е, ние заемаме а, е, позиция на страната на по-малките. Благодаря следващия оратор. Ah, okay, so then uh, I, I uh, also have um, a question. It's... Аз също имам въпрос не е насочен конкретно към някой от вас, но може би всички имате представа за отговор. Когато става дума за междуфирмени отношения и онлайн, платф... онлайн платформи, все още има доста сиви полета. Например, с Booking.com, когато, например, задая въпроса, може ли да плати някой, за да го качат в класацията, няма отговор. Повтарям въпроса многократно, накрая отговор е да, възможно е. Защо просто не признавате, че е възможно да се плати, за да си купиш по-високо място, така да се каже, и че това е възможност, която, от която може да се ползва всеки. Това е един пример за липса на прозрачност и яснота. Представите на Котрек каза, че има достъп до данни, е, когато става дума за платформите, но аз имам личен опит. Когато е, резервирах чрез платформа и хотела, за който резервирах, от хотела ми се обадиха дали, да ме питат дали искат да ми да е, кача нивото на, на да получа стая от по-висока категория. Тоест, тези въпроси могат лесно да се решат. Сега е ясно, ако пускаш, търсиш нещо в Google, търсачките го обявяват, което дава яснота за потребителя. Но такива, такава яснота идва след известни оплаквания за това. А мисля, че априори фирмите трябва да внася такава яснота и това да е видимо за всички. Това е, е проблема, който имам с неясните въпроси. Някой друг. И така, сега ще дам думата на панелистите. Може би всеки от вас има какво да каже по поставените въпроси. Заповядайте. Well, thank you very much. Uh, uh, with respect to the question for me uh, regarding collective redress. Uh... По отношение на въпроса за колективна съдебна защита. Мога накратко да представя възможностите за подобни колективни искове по... Това е гражданско производство в Штатите. Възможно е да се е, подаде иск или жалба не само от собствено име, но и от името на други, така наречен колективен иск. Тоест, ако си купите автомобил, който не е наред и има още хиляда такива коли, вие можете да направите колективен иск. В смисъл, че е имало поне хиляда души, които са били пострадали и така нататък. В този е, процес Съдилищата в Съединените щати оглеждат много внимателно факта дали подаващия колективния иск е действително представител на, целия, на цялата категория потенциални ищци или те имат конкретен интерес, собствен интерес, което не ги прави най-добрите представители на страната, която да повдигне иска. И е, този преглед от страна на, Европей... на Американския съд е добре да бъде въведено като процедура. По отношение на Google и въпроса за класирането, а, има, примерно, вебсайтове, които смятат, че не са получили достатъчно високо място в класирането. Естествено, тези, които са на първите места, те не се оплакват. А ако има подобни оплаквания, те ще са или спрямо процеса на класиране, или искане да се промени класирането. Въпрос е, е, дали подобен е, иск може да бъде отправен от достатъчно голям е, брой лица, които или компании, които се жалват според нас именно трябва да се отчита възможността да се даде възможност на определен брой е, компании да е, подадат подобно обжалване. Google много е, внимателно и благодаря ви, госпожо председател, за вашия коментар. Много внимателно оповестява всяка информация, дали тя е реклама или не тогава това се отразява и при търсенията. Google не е, взима, е, не, не приема плащания за това да се промени мястото в класацията. Um, Благодаря на госпожа Шалдер Мозе за въпроса. И eBay няма намерение да се занимава с производство и разпределение. Ние е, предоставяме само технологията за свързване на продавачи и, е, и купувачи. Нямаме ресурси, нямаме интерес е, да се занимаваме с подобна дейност. Ние предоставяме само технологията за връзка. И а, е, един коментар за достъпа до данни. Съгласен съм с оценката на Питър е, за това е, какво трябва да се споделя и как може да се подобри работата на платформите. Именно посредством споделяне на данните с бизнес потребителите, дава възможност на платформите да се развиват успешно, за да могат те да предоставят и услуги, които да отговарят изцяло на интересите на бизнеса, защото техния интерес е да продават повече, в наш интерес е да споделяме данни, които отговарят на техния интерес. Но внимаваме за това да не се споделят данни, които не са от тяхна полза. Бизнес моделите ни е, са много сходни. Нашите потребители могат е, да е, искат качване нагоре в класирането и ние оповестяваме ясно, че това е класация благодарение на определен вид промоция, така да се каже. При параметрите на търсенето са ясно обозначени на страницата ни, е, цена, местоположение, разстояние и така нататък. Но относителната тежест на тези параметри – е, е направена така, че да няма възможност да бъде лъган алгоритма. Така че той в е, общи случаи дава достатъчно обективни резултати и потребителите са удовлетворени. Но определено ниво на подробности си остава все пак фирмена информация. I've noted three points from Mrs. Schaldemose and one from uh, Madame van Bosholt, whereas I think Mr. Dante's uh, point was... Три или четири въпроса бяха uh, отправени към мен, цитират се имената на зададателите въпрос. Аз съм поне 15 години по-млад uh, от вас и мога да ви гарантирам, че е, а по отношение на 15-годишния весини, извинете, мога да гарантирам, че цифрите, които виждате, когато гледате кой в момента консултира данните за хотела, са абсолютно автентични. Нямаме никакви варианти на това да даваме различни цифри. Примерно, и половин на милиона резервации се извършват всеки ден, което означава около хиляда на минута. Нямаме е, така, варианти да, да променяме тези цифри, ние просто ги обобщаваме като анализ на статистиката. И ако в неделя видите определена информация, но отложите резервирането, тя може да се промени. А по отношение на коментара за съотношението на силите на пазара и монополите, общия пазар е, за предоставяне на квартири, е, ние е, обслужваме примерно една четвърт. Значи три четвърти от резервациите идват от други източници. А за това каква е силата ни онлайн, дали имат малките предприятия реалистично шансове да се конкурират, мога да кажа, че в края на кращата тук става дума за бизнес решения – дали да отидете към платформа, която евентуално ви предоставя достатъчно надежна и ефектив, разходоефективна е, обслужване, клиентско обслужване. Тогава, може би, ще изберете нашата платформа, но също така е, до, е необходимо така човек да се ориентира как работи онлайн маркетинга. Тогава трябва да се помисли, има ли смисъл една малко семейно начинание, което предоставя квартири, дали ще е по-конкурентно да излезе само на мрежата, където поема всичките разходи, примерно за това, че някой взима резервация и след това я отказва, ние не взимаме никакви предварителни средства. Едва когато някой се е регистрирал пред нас, през нас ще ви изпратиме сметка, нали, да речеме 15% комисионна при нулев риск. Дали е, санкционираме бизнес партньорите си, ако те се оплакват? Не. Не. Е, сваляме от е, сайта предложения, само ако те са в разрез с нашите условия. И то свалянето им е последна мярка. Преди това обсъждаме и се да намерим решение. Понякога просто е въпрос на недоразбиране или на грешка. В никакъв случай няма механизъм, а пък и честно казано имаме други приоритети, а не да санкционираме нашите бизнес партньори. Опитваме се да създадем едно възможно най-разнообразно портфолио и в никакъв случай нямаме за цел да санкционираме партньорите си, по-скоро търсиме бизнес сътрудничество с тях. А, по отношение на коментарите за липсата на яснота за това дали някой плаща за да се качи нагоре в класирането, Нека да кажа, е, и ние също възприемаме идеи и въвеждаме подобрения, така че Въпросът в е, никакъв случай не е черно-бял. Ако ни питате, може ли да се плати, за да се качите нагоре в класирането, отговорът е не. Но ако има, но има схеми за допълнителен маркетинг, на кой, при който се плаща за временно покачване в класацията, както се спомена тук, вид промоции или по-висока комисионна, примерно. И последния ви въпрос е – достъп до данните. Никой не притежава потребителя. Аз не искам нито eBay, нито Google, нито никой да ме притежава. Искам да правя собствените си е, решения – а, мога да кажа, че не винаги а, си взимам хотел през booking.com. А, има доста а, хотели, които а, предлагат местата си а, е, независимо. Така че никой не притежава потребителя. Така получавам обаждания и съобщения от хотелите. А, които също ми предлагат, след като съм се регистрирал през Booking, ми предлагат различни промоции. Това е резултат от факта, че те инвестират в клиентите си. Sharing data, there are privacy uh, limitations, there are data security limitations. We believe our systems are safer. Имаме системи, които според нас считаме, че са достатъчно сигурни, имаме определени ограничения е, имаме и така критерии за обслужване на клиентите, използваме обучение на машините, е, е, изкуствен интелект с цел да е, подобряваме обслужването. Така че от гледна точка на клиентите смятаме, те смятат, че достатъчно успешен продукт предлагаме. И е, винаги има възможност е, те да, клиентите ни да, примерно, да откажат резервация. Uh, Благодаря. Ще започна с отговор на колегата за, на въпроса за пазарите. Първо, е, според нас ние се намираме в монополно положение в момента над е, две платформи с над 100 е, 000 заведения. Разраства се пазара, резервациите онлайн. Колегата ми спомена 25%, но разраства се много бързо с 6% последните 4 години. Когато говорим за въпроса за забрана на клаузите за паритет, не е справедливо това положение. Например, ако говорим за така, опита да се възползват от безплатна услуга. Например, хората търсят е, в е, Booking.com, след това директно се свързва хотела за резервация. Имаше молба от е, не, германската служба за борба с за, за, за опазване на конкуренцията. Същата разговор имахме с Европейската мрежа миналата година. Те не откриха никакви негативни явления с платформите в Германия и Франция, например. Така че важно е за малките заведения да имат свобода на действие. Когато говорим за марки, нещо много важно, знаем колко сложно е как върви трафика по интернет. Разбира се, ако не контролираш марката си, много по-трудно е, ако имаш малко хотелче, все пак да се радваш на възможността на пряко, за пряко, пряка резервация. Колегата спомена за прякото резервиране. Напълно съм съгласен с него. Да, ако искаме да резервираме директно, имаме възможност като малък хотел да предложим други условия. Това е единствената възможност нещо друго. Въпроса за реципрочността. В момента, когато платформата Booking.com използва марката на даден хотел, хотелът не може да използва обаче същевременно Booking.com като марка. Това е странно и доста важно във връзка с е, клаузата за паритет защото обикновено е, трябва да въжат едни и същи условия за платформата, в платформата. Е, констатирах възможността да се занижи цената до нивото на комисионната. За мен това не е, е лоялна практика. Когато налагаш клаузите за паритет на своите партньори, познавайки пазарната сила на тези платформи. Това е, е положението на Booking.com, именно поради силата, мощта му на пазара и поради клаузите е, за паритет, нещо, което в е, Генерална дирекция конкуренция следят. Така че този въпрос също е много важен. Второ, класациите. Ако, например, фирма, която ползва такива услуги, заведение, инвестира повече в класирането, но няма яснота в критериите. Това трябва да се промени. Ето защо аз призовавам е, да се създаде един служител по алгоритма, алгоритма който да обясни, да изясни как функционират е, тези класации. Това е важно. Трябва да има прозрачност и за фирмите, и за потребителя, който в момента не знае дали е, той плаща за тези класации. За данните, сега да отговоря на депутата Ван Басо. Сега, когато пращам имейл до хотела, това не е пряк, чрез booking.com е, имейла не отива пряко е, до, до хотела. Това е текст, който се генерира от платформата. Би трябвало това да, да минава през хотела, именно за да предлага по-добра услуга на, на потребителя. В заключение въпроса за жалбите. Мисля, че сега системата не функционира както трябва много древни е, представители, членове, е, семейства, е, фирми са извадени от класацията, не са от списъците и критерия за това не е ясен, доста субективен, тук трябва да има повече прозрачен, дори процента на такива случаи да е незначителен. Това е също важно във връзка с въпроса с санкциите. Член 3.1c и 3.1 е, Предлага се да се преразглежда на 3 години този текст, но предвид скоростта, с която се развива този пазар, би трябвало да преразглеждаме регламента и състоянието на бизнеса ежегодно. Благодаря. Желаете ли е, да вземете отношение вие, госпожа Бермеко? Да, благодаря за съвета ви, че трябва да търсим контакт с е, депутатите. Да. Е, сега три неща са важни. Да се ограничи приложното поле, и да се дава сметка, че интересите са различни на големите платформи и на дребните фирми. Особено, когато говорим за последствията, малките платформи понякога не спазват регламента, просто защото не могат да си го позволят. Така че санкцията за неспазване трябва да е съобразена с това и да е по-занижена за по-древните платформи. Второ, важно е да има гъвкавост, именно при промяна на, на е, класацията. Как функционира, трябва да са ясни условията. Но би трябвало 15 дни предварително, преди дадена промяна, да се е, съобщи на съответната фирма, защото като начинаеща фирма вие нямате средствата за да сте достатъчно гъвкави. Член 7. Както казах, е, текста в член 7 за нас е доста неясен и объркващ. Господин Стек от комисията. Няколко въпроса от е, паналистите и депутати по съдебните спорове. Вие като е, американски юрист говорихте за колективните искове и така нататък това, тук нещата са различни. Не става дума за някаква банда, които се обединяват по интереси и се опитват да измъкнат пари от Google. по-скоро би трябвало да се е, въведе ред в тази политика, да се спазват е, членовете на регламента, вместо отделни, да се решават е, отделни спорове между е, предлагащи и получаващи услугата. Да последствие от е, съдебно е, дело е, че ако ти не се съобразяваш априори, ще ти се наложи да спазваш регламента. И разбира се, това е във връзка с въпроса за прозрачността. Каква степен на прозрачност е, се отнася до член 3. Съгласен съм с вас, че като цяло средата трябва да е приятелски настроена към бизнеса, така да се каже. Ние тук в Брюксел, стремейки си да превърнем е, цифровата реалност в факт, опитваме се да предоставим възможност на фирмите колкото и да ни харесват платформите, да могат да действат пряко, да не минават през посредници. Говорихте за разнообразието от платформи, които са обхванати в регламента. Те са, в тях има доста общи неща, хоризонтални, тъй като всички пазари имат нещо общо. Винаги става дума за някакви условия, опасност от изваждане от списъците, класации. Във всички случаи данните играят роля, така че въпросите, които се отнасят до тях, са, в тях има нещо много общо. Във всички случаи трябва да търсим едни разумни принципи, които да почиват на здравия разум. И тук в отговор на испанския колега. Дори малките, дребните платформи не би трябвало да срещат трудности при спазване регламента. Тук не говорим за директивата за, за общите регламента за общ, спазване, общия регламент за спазване на данните, за съхранение на данните. Тук става дума за едни прилични е, отношения между бизнес партньори. Ние не твърдим, че е, всяка платформа има 7000 в Европа, е източник на лоша практика. Има много добри практики също. И се опитваме да предотвратим грешки, учейки се от грешките един на друг. Понякога толкова се фокусираме върху е, задоволение, е, удовлетворяване на нуждите на партньора, че пренебрегваме някои е, добри практики. И тук не става дума само за големите платформи и древните потребители. Изследванията ни сочат, че платформите в много сегменти на економиката много бързо могат да се влезат в ролята на пазачи, е, така ефективни пазачи на, на входа на даден пазар. Всички по-мал... Това не означава, че малките платформи са толкова чисти когато искаме да ни посочат платформи, с които е, имат, са имали проблеми е, наши е, фирми, с които работим, те ни цитират много малки, да покажем, с над е, под 100 е, служители, които също правят нарушения. Някои е, да кажем, една платформа за продажба на часовници или е, бира или вино или произведение на изкуството, тези понякога, в тези понякога работят е, шепа хора, но имат милиони е, потребители. И за тях е много важно да достигнат до този сегмент от е, клиентелата. В отговор на това ние формулираме нормите с така, че лесно да бъдат спазвани. Стремим се и да не изискваме твърде много с този регламент. Представителя на Хотрак е, спомена това. Последните години решихме именно в резултат на е, това да се съсочи върху ключовите, основните въпроси. Да кажем, ето това са основните правила, след което ние насърчаваме кодекси на поведение за отделни сегменти в е, тази сфера, които да завишат, е, да се завишат изискванията си и да е, поемат допълнителни ангажименти, освен базисните, които са заложени в регламента. И накрая, госпожо председател, самата вие зададахте въпроси за които искат до изясняване. Тук става дума да се изяснат правилата на играта. В нашето предложение обаче ние не променяме правилата на играта, ние не забраняваме или е, пречим на достъп, просто изискваме да има яснота за начина по който се води бизнес между бизнес и потребители, бизнес и бизнес. Благодаря. Аз също имам няколко въпроса, тъй като остава малко време. Въпросът ми е предимно към booking.com. Всички го ползваме и затова по-ясно по-ясно се разбираме с вас. Сега, въпросът ми е за справедливите, лоялните условия на бизнес. Според мен, съвсем нормално, справедливо е да се плащат 15% за продажба, ако някой продава стая от Ехикдол. Става дума за хотела. Но ако смятате, че е справедливо за хотели или малки семейни хотелчета да не да нямат право да продават остатъка от стаите си на по-ниска цена, това Справедливо ли е? Добре, вие плащате за конкретния продукт, но можете сам да определите цената на останалата част от стаите, които не минават през booking.com. И към комисията. Вие предлагате предложението да се използва справедливи условия, понятието справедливи условия. Не трябва ли да го доизясним? т.е. Е, платформите трябва да отговарят на справедливи условия, не просто условия. Some... Да, имаме време да навлезем в подробности, пък и нали казва, че дявола се крие в подробностите. Имаме а, е, клауза най-облагодетелствана е, нация, а, която в нашия случай се нарича клауза за паритет – имаме широк и тесен паритет. През 2015 година имаше поврат в европейското економическо пространство. Разговаряхме е, с е, е, властите за защита на конкуренцията и след това приложихме по-тесният е, е, смисъл, дали онлайн, офлайн, нямаше е, възможност оставащите непродадени през booking.com стаи да бъдат предлагани на е, ниска цена. Това беше широкия паритет, който беше премахнат. В тесния смисъл паритет има пълна свобода за определяне на цените по различните канали. Единственото ни изискване е да не се променя нищо онлайн. Ако е офлайн, по телефона, с факс, дори и когато с Google клиента е стигнал до нас и е, след това се свързва директно с тях и по телефона пита – може ли е, да резервирам при вас, те са напълно свободни. Около 25% е, е, е при семейните малките пансиони. Около 2 трети до 70% от пазара има пълна свобода да се предлагат по-добри цени. Радвам се, че ми зададохте този въпрос, за да го поясня. Другият ви въпрос беше справедливо ли е? Генерална дирекция конкуренция, Европейската мрежа за конкуренция, националните органи за защита на конкуренцията разглеждат този въпрос и с изключение на германския компетентен орган, който беше цитиран тук, изводът им е, че няма нелоялна конкуренция поради поетия от нас ангажимент през 2015 година, който е напълно приемлив. Ние много инвестиране, инвестираме в това да бъдат по-видими обектите. И затова смятаме, че е справедливо постигнатото като договореност между нас и нашите бизнес партньори. Благодаря. Защо в регламента не се използва понятието справедливи условия? Fair terms на английски. Първоначално мислихме а, дали да не включим една клауза за това, а, че не бива да се прилага нелоялна а, практика, да няма несправедливи условия. И е, виждаме спора между Booking.com и Hotrek. Е, една, едно и също действие в мрежата от е, Booking.com се преценява като справедливо, от Hotrek като несправедливо. За това не се знае какво е справедливо, а регламента трябва да използва съвършенно ясни еднозначни понятия. Имаме и списък на а, неприемливите клаузи, но такъв в регламента да се приложи е много трудно. Ето защо самият регламент, член по член, изяснява какво според нас е нелоялна практика и съответно несправедливи условия. Не можем да имаме списък на забранени несправедливи условия, но е, ако погледнете целия ни текст, фактически посочва кое е несправедливо. Несправедливо и нелоялна практика е да се постъпва по първи, втори, трети начин. Е, да се е, съставя списък с класиране, който може да бъде разместван по различни основания. Така че самото заглавие на регламента сме посочили това. Много благодаря. Благодаря ви, госпожо Шалдемосе. Благодаря ви за изразеното становище. Личното ни мнение е, че при заглавие справедливост и прозрачност е, на регламента ще стане съвсем ясно какво липсва и по е, паритета в тесен смисъл и клаузите в тази връзка. Аз не съм експерт, но комисията потвърди, че е, никакъв е, резултат няма в този случай. Моя колега и партньор от Booking.com забравя, че хотелите не могат да посочват по-низки цени в своите собствени сайтове така, ако мога да изтълкувам казаното от него, чудесно би било да се обадя по телефона да ми кажат друга цена. Да не говорим за дискриминация, би било а, много грубо, а ние сме добре възпитани хора. Но хотелът няма никаква възможност да посочи по-ниска цена. Говорим за цифровия дневен ред, говорим за цифровото бъдеще. И така или иначе всичко ще стане цифрово и за това този паритет ще се загуби. Аз не обичам да говоря за паритет, аз говоря за свобода. Свобода на собственика да използва собствения си канал за дистрибуция. В момента положението е монополно и ние искаме да върнем равновесието, защото то е много важно. Благодаря, благодаря на всички за това, че ни обяснихте толкова много а, е, неща, хвърлихте светлина върху допълнителни въпроси. Това не е последния път, а, е, в който говорим по този въпрос. Имаме още а, е, оратори, имаме договорено с още двама. Госпожа Агата Новака от Синам е тук. Извинявам се, ако не произнасям името ви правилно. Ние сме от Сезнам, ДОК е, ЦЗ. Ние сме чешко търговско дружество, създадено от 1996 година. Ние обслужваме е, чешкият е, пазар на търсенето на информация в мрежата. Ние сме чешка търсачка, местен играч на пазара – Предлагаме също онлайн услуги. Малко съм изненадана, че никой до сега не говори за най-политическата и най-деликатната част от предложението, а именно разширяването на приложното поле на регламента в последния момент. Първо, не са чак толкова много търсачките в света и в частност в Европа, а те бяха включени. Освен това може да се стигне до някои непредвидени последици, като имаме предвид а, някои все още неприключени производства. Европейските играчи могат а, да пострадат от а, такива непредвидени последици от подобно разширяване на приложното поле. Включвате търсачките с а, основните им параметри. Има възможност за колективна защита, както посочи а, комисията. Приветстваме целта да се постигне по-голяма прозрачност. Но кой ще определи основните параметри при класирането на търсачките? Това е израз, който фигурира в регламента. И е, тъй като няма яснота по този въпрос, ние все още не знаем дали ще попаднем в приложното поле на регламента или не, защото не е, е ясно кой ще определи основните параметри. ще се направи оценка на а, стотици а, параметри в един независим процес, а, включително и чрез обучение на машини – и ще се документира специфичната реакция на търсачките. Е, чета е, предложената методика. От 20 години се занимаваме с е, този въпрос класирането, определянето на дървото на решенията. В край на краищата това е нашия бизнес, ние сме запознати с него, но не знаем кой ще отговаря за е, залагането на основните параметри, защото всичко тръгва от там и на тази основа се определя класацията. Установяването на основните параметри чрез процес на обучаване на машини, е, отново ще залага на действащото състояние и класиранията, които виждаме в мрежите. За това не знам как ние ще бъдем третирани. Говори се за преференциално отношение към МСП, но ние не сме МСП. Ние сме постепенно увеличаващо е, мащабите си предприятия, така нареченото scale-up, което не попада в тази категория. Добре. Мисля, че непрактично, или как да се изразя, ще бъде голямо предизвикателство да се изпращат а, предизвестия а, в 15-дневен срок до всички потребители. Много динамична е, е нашата работа и този 15-дневен срок за предизвестия е твърде дълъг и ни обвързва прекалено много. Благодаря и последният днешен оратор е госпожа Егнер от Spotify. Заповядайте. Благодаря. Ще се е, изкажа от името на Spotify, с шведската услуга за музика, но ще се изкажа също така и от е, Асоциацията на европейските е, компании, предоставящи музика. Платформите имат много важната връзка да дават връзка между потребителите и бизнеса, затова и се определят като основен портал за тази цел. Но в някои случаи бизнеса много зависи от платформите за осъществяване на взаимодействието с потребителите. 80% от Spotify в мом... потребителите в момента минават през App Store. Изискванията на регламента ще се дадат е, е, предизвикателствата в такъв смисъл. Освен това, има значение и къде оперира платформата. Има различни практики, които са и нелоялни, и дискриминиращи. И подобни практики включват задължения, примерно да се използва една система за плащане, само системата на платформата, където може да се налагат много високи е, такси, ограничаване на възможността да се влиза в връзка с потребителите. Това ограничава достъпа до платформите, а също така и е, невъзможността за оперативна съвместимост между отделни платформи. Тези ограничения, според нас, особено когато има конкуриращи се платформи, предоставят е, и възможности за конфликт на интереси и нелоялни практики. И е, тогава считаме, че е, ще има и е, намаляване на конкурентоспособността и на иновациите, което ще се отрази и в намалени възможности за избор на потребителите. За съдебни, за решаване на спорове няма предвидени възможности, няма решения. Напротив, при определени услуги има опасение, че платформите могат да отвърнат с санкции. Много е важен регламента, защото там се отчита съществуването на нелоялни практики. Това е много важно. Но в предложението се слага акцент върху прозрачността но прозрачността не, пре, не означава, че няма да има нелоялни практики. Просто те ще сменят вида си. За това е добре да се предвидят две неща. Първо, да има конкретни задължения да не се е, употребяват определени нелоялни практики, примерно дискриминиране на конкурентни услуги и второ ефективни средства за защита. Медиация, саморегулация, никой не смята, че това са инструменти, които не работят. Затова е необходимо да имат предвидени именно такива ефективни средства за защита във вашето предложение. Очакваме взаимодействие, за да излезем и с предложение. Благодаря, благодаря на всички, благодаря на колегите, благодаря на представителите на комисията, благодаря на нашите гости. Нямаме много депутати в залата, но дискусията беше много интересна и смятаме, че тя е само първата от една цяла поредица подобни. Е, Сигурно ще бъда във връзка с мнозина от вас, а и вие с мене. Благодаря за отличната дискусия, с което приключваме обсъждането за днес. Uh, Нека да поясня, че приключваме с изслушването, а не с заседанието. Колеги, мисля, че е време да продължим с следобедното заседание на нашата комисия. Мисля, че можем да започнем. Ще дойде всеки момент председателката. Повторно употреба на информацията в обществения сектор е точката от дневния ред докладчик Юлия Реда. Заповядайте. Благодаря. През изминалите 15 години а, отворените данни а, се появиха и достигнаха етапа си на зрялост. А, в модерната администрация принципът е ако може да бъде използвана повторно една налична информация, то това трябва да се реализира. Три са основните бенефициенти на отворените данни. Първо, предприятията. По оценка на Европейската комисия, този преработен вариант на законодателния акт ще се е, стигне до 3 милиарда евро е, 300 милиарда евро е економия, което ще се е, реализира с много чувствителен резултат. Втората група бенефициенти са гражданите. Гражданите могат активно в е, обществения живот е, да участват с надежни данни, а не чрез слухове, предаване от ухо на ухо и така нататък. И на трето място самата държавна администрация. Това е изключително важно. Администрацията ще изпълнява своето задължение да бъде прозрачна и същевременно ще има стимул е, различните подразделения в държавната администрация да взаимодействат. Има много вътрешни потребители на информация в администрацията, които иначе не биха достигнали до тази информация. Така администрацията ще може да работи по-ефикасно и ефективно. Според оценките, ползата от отварянето на данните от самото начало в всички случаи ще има в съотношение 26 към 1 предимства – в сравнение с разходите. Предпазливия подход на комисията обаче не коригира съществуващо положение. Големите многонационални корпорации все още могат да се възползват от данни, които са налични в обществения сектор, а малките или неправителствените организации не могат. Германската федерална агенция по картография в Германия е един много категоричен случай за Google а, трябва да плати 6 цифра на а, годишна а, такса за абонамент. Това за тях е нищо. 6 цифра на такса за малките потребители е непосилна. Главно, чрез инициативи на доброволци се разчита да се работи, но това не е възможно. Така само се укрепва още повече господстващото положение на многонационалните корпорации, а гражданското общество не е в състояние да предложи альтернатива. И оскъдните средства, които могат да съберат доброволно, изобщо не могат да се мерят с ресурсите, които може да впрегне Google – и така да се повлияе. Член 6, параграф 2, е, е, точка 1 дава възможност на администрацията е, да събира такси, за да покрие значителна част от разходите. Трябва още повече да се ограничи възможността да се събират такси при всяка възможност трябва да се предоставят безплатно данните, освен ако няма ясно обоснован случай да се прилага такса. Все пак е направена стъпка във вярната посока, но трябва да се погрижим не само Европейската комисия да съставя списъци, като имаме предвид опита на държавите членки, смятам, че трябва да е отворен този списък с прозрачна процедура за редовна актуализация с активното участие на гражданското общество. Добронамерената администрация в някои държави членки ще потърсят предложения и идеи, но в някои случаи администрацията започва да отваря най-непривлекателната, в край на краища най-безсъдържателните данни в Германия се обърна внимание, че само най-скучните данни, които само могат да приспят човек, са отворени, а най-полезните данни по един или друг начин не са отворени. Това трябва да се има предвид, когато се съставя списъкът. Трябва а, да се постигнат три цели при преработването. Първо, директивата по никакъв начин не бива да пречи на държавите членки, които така или иначе вече са ангажирани е, в инициативата за отворения формат и отворените данни. Второ, директивата трябва да помогне на тези държави членки, които все още не са ангажирани е, да предприемат необходимите стъпки. И трето, директивата трябва да подчертае европейското измерение на отворените данни и да насърчава е, обобщаване на данните на общо европейско равнище. Най-сетне, най-добрият начин да опишем тази директива е отворени данни. Директивата трябва да постигне реални резултати и затова Белгия в съвета предложи да наречем директивата директива за отворените данни. Това е съвсем заслужено. Благодаря ти, Юлия. Сега докладчиците в сянка са Бим Верхаен от НП. Заповядайте. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Госпожо председател, скъпи колеги. Колегата приветства преработеното е, предложение на комисията. Тя казва, че много от е, публичната информация би трябвало да подлежи на по-нататъчна обработка и ползване. Защото това има огромно економическо, обществено и новаторско значение и потенциал. Има значи, е, редица информация, статистики, разпоредби и така нататък, е, сборници от произведение изкуството, е, книги, които чрез навигационните системи могат да се използват. С тази директива става дума за прозрачност, за това каква информация, при какви условия може да се преработва допълнително, за да има лоялна конкуренция при преработването на директивата трябва да се имат предвид няколко важни аспекта. Да запазим е, правото на вземане на решение на публичното, за публичната информация, съответно да решим въпроса с задължителността би трябвало да има до възможност е, с съответните такси да се покриват разходите. Новото предложение казва, че става дума че въпроса за завишаване на таксите подлежи на допълнителна дискусия. При повторна обработка на даните, не би трябвало да се генерират допълнителни разходи. Би трябвало да се избегне всякакъв е, е, правна несигурност Докладчетата се радва е, на предстоящите дискусии и работа по е, все още нерешените аспекти на документа. Благодаря от е, СНД, госпожа Благодаря. Ще говоря на фински. Приветствам представянето на комисията на това предложение. Действително, отворните данни са сериозна иновация. Един ключов е, фактор за използване по-ефективно на ресурсите за разработване на по-добри услуги и продукти данните, които са създадени благодарение на публични средства, трябва да бъдат предоставени на обществото. Именно този принцип подкрепя директивата и всяка реформа за разширяване на обхватното е, на разпоредбите за да се включат и публичните компании и да се повиши прозрачността е добре дошло. Така ще се е, подобри качеството и ефективността, включително и в научната сфера. Разбира се, информацията трябва да бъде от добро качество, надежна и да се обръща внимание на различните видове интерфейс, посредством е, които се предоставя тази информация. В предложението не става ясно дали публичните компании имат задължение да спазват разпоредбите или не. Третия въпрос е, е личните данни. Защитата им е абсолютно изискване. Всички данни имат своята ценност и анонимизирането им е свързано с разходи, но е, би следвало тези разходи да са разумни, така че да се ползват от данните и малки и средни предприятия. Премахването на всички пречки за изпол... при използването на публични данни следва да се съпровожда с а, инициативи за а, разпространяване на възможността за използване на подобни данни и от властите, и от бизнеса. Ние ще разгледаме новото предложение и смятам, че ще работим много ползотворно с докладчика и докладчика в ся... докладчиците в сянка. Тита Шаранзова от името на АОДЕ. Благодаря, госпожо председател. Като цяло предла... подкрепям разширяването на, обхо... на обхвата за публични компании и научни изследвания. Ако аз съм лекар, който извършвам изследвания с обществени средства, кога и до каква степен трябва да споделям получените данни? дали е, данните от един е, научен работник или от колектив е, покриват е, стандарта, е, разписан в член 13. Кога, а, а, също се поставя въпроса какво се случва с научни изследвания, финансиране от публично-частни партньорства, например. По член четвърти е, училища и е, учени се изключват от е, процедурите, когато процедурите свързани с изисквания за предоставяне на данните, но все пак какво трябва да правят тези лица или институции, ако от тях се поискат данни? Благодаря. Сега думата има господин Верман от Европейската комисия. Thank you, Chair, and, and many thanks for uh, these comments. And... Благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря и за коментарите и въпросите. Предложението да се обсъвремени директивата е част от по-широк пакет от законодателни предложения за статистическа информация. и съответните данни. Директивата а, се появи за първ път през 2003, но технологията се развива много бързо и в момента търсенето на реални и динамични данни нараства изключително много. Някои страни членки са много напреднали в тази област, други не чак толкова. Кой е, ще спечели от това, че ще се предоставят открити данни с малки разходи? Първо, малките и средни предприятия, защото, както каза госпожа Реда, те не могат да си позволят да купят определен набор данни, докато големите компании могат. 50 000 е, евро или 100 хиляди евро за подобни набори от данни за тях не са проблем. Предимствата ще бъдат и за администрацията. Предложението, което ние подаваме, е относително скромно, т.е. считаме, че с законодателите ще могат да постигнат съгласие до началото на следващата година и а, ще може да се приеме предложението преди изборите за Европейски парламент. Много важен е въпросът за защита на данните. Директивата ще се изпълнява при пълно спазване на правилата за закрила на личните данни. Вие казвате, защо не сложихте члена, където се регулира тази материя. Това бе направено по технически причини, по искане на нашите колеги, които се занимават с защита на личните данни. В момента се изготвя регламент и не би следвало подобни взаимоотношения да се регламентират в директивата. Напълно споделяме вашите съображения за това, че не бива да се спъват страните членки, които искат да стигнат и по-далеч. Става дума за минимална хармонизация, а страните членки, които искат да стигнат по-далеч, винаги могат да го направят. Предложението директивата да се нарича от директива за откритите данни е много приемливо. Заместник председателя на комисията Ансип на а, срещата на върха коментира а, този въпрос. Въпросът за разходите. Когато се намалят разходите за данни е, от публичния сектор, е, е, се, експоненциално се увеличават потребителите. Така се създава и по-голяма равнопоставеност в сравнение между малките и гигантите на пазара. публичните предприятия, дружества, дали те ще бъдат задължени да разкриват своите данни. Не, няма да имат такова задължение. Идеята е, когато те е, отворят данните си за повторна употреба, по каквато и да било ли съображения, тези данни трябва да се използват при едни и същи условия от всички. Тоест правилата, които въжат за публичните дружества, са основните, които са разписани в директивата от 2003. Коментира се също необходимостта да има информационни кампании за изпълнението на директивата в страните членки. Тук искам да коментирам факта, че има връзка между настоящото предложение и предложенията ни по програмата за цифрова Европа. А именно за наличността и достъпността на публични данни и развитието на изкуствения интелект. Големите набори данни са от ключово значение за развитието на новите технологии за изкуствен интелект, без които те не могат изобщо да съществуват. Необходимо е също да се търси възможност евентуално и да се финансират някои дейности в тази област. Въпроса за научните изследвания, кога е необходимо данни от подобни изследвания да бъдат споделяни. Това, което направихме е първо да отчетем препоръките за научната информация и също какво следва да бъде променено от тези препоръки и какво да влезе в законодателство. Доста скромно подходихме, две задължения формулираме. Първо, данни, които вече са налични в публични регистри трябва да могат да бъдат използвани повторно за всякакви цели. В момента има ограничения. Тези данни могат да бъдат използвани само за научни изследвания или не могат да бъдат изследвани. А ние искаме да могат да ги използват всички. Второ, искаме да има политика на открит достъп към данните в страните членки разпоредбите от 2012 за научната информация формулираха именно задължението за подобна политика, но само 8 от 28 страни членки я имат вече формулирана. За това решаваме сега да, вкарвам, да вкараме изискването в законодателство. Защо? Не се предвиждат процедури за образователни институции как, как, те, как те да предоставят информация, ако има искане. Тъй като говорим за открито налични данни, не считаме, че е необходимо да се покриват данни, които все още не са в публичното пространство. Т.е. няма нужда да се формулират процедури, които да създадат допълнително бреме за образователните институции. Надявам се, че отговорих на всичките ви въпроси. Благодаря. Да, струва ми се, че беше много изчерпателен отговор. А сега давам думата отново на нашия докладчик. Благодаря на всички докладчици в Сянка за техния принос към проекто доклада. Вече доста се сближават позициите ни. Ще трябва да, да обсъдим въпроса за ограничаване на, на ограниченото облагане, но искам да посоча това, което каза комисията тук. Колкото повече разходи и такси за повторното използване на обществената информация, толкова ще помогнем на технологичните дружества да запазят доминиращата си позиция. Особено когато става дума за отговори дани като а, открити а, карти на градската среда, а, мисля, че ще е добре да се помисли допълнително върху отличната подготвителна работа, свършена от комисията в това отношение и да действаме амбициозно, така че максимален обем данни да бъдат безплатно на разположение за повторна употреба. Доклада ще бъде преведен до края на тази седмица. Предлагам една, един амбициозен график, който ще даде възможност на Инко да и на ИТРЕ да дадат е, своя е, принос към доклада. Благодаря. Наистина доста амбициозен е графика. Виждам, че разглеждането на проекто становището ще е на 11 юли. Крайният срок за изменения е на следващия ден с е, така, като целта е през на октомврийска сесия да се гласува. С това приключвам по тази точка от дневния ред, пък и закривам за следовото заседание на нашата комисия. Благодаря на всички, преди всичко на преводачите. Благодаря ви за работата. Ще се видим на следващото ни заседание на 11 юли. Приятна вечер на всички.